to London tomorrow morning, so I will will not be there. Will you be here for the vote? No. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um... Добър ден, дами и господа. Добре дошли на нашето заседание. Бих искали да ви припомня, че дневния ред е примерен и понякога има промени, госпожа Стайлер помоли да размениме точки 9 и 10. Така че, просто защото тя трябва най-вероятно да ни напълни по-рано, така че ще се опитаме да размениме да разгледаме тази точка 15 на минути преди определеното евентуално време, така че има, искам само да кажа на членовете, че може и малко по-бързо и малко по-рано ще разглеждаме. Но че при всички случаи дневния ред е примерен. Утре по след гласуването на доклада за външните линии ще, ще гласуваме за правомощия за преговори с съвета и комисията. Можем ли да приемеме тези промени? Значи всъщност разменя между 9 и 10 нещата. Сега, в съобщенията на председателя първо искам да ви припомня, че това заседание се, се предава по интернет, че всички документи можете да потърсите в и в а, а, и към Бити. Сега Джулия Фергер ще, ще бъде, ще работи в е, службата на заместния генералния секретар на ЕП, така че благодаря ви за всичко, което направихте за нас и ако имаме някакви въпроси, ще се обърнем към вас. Там е на мандария в отпуска по е, майчество и се замества временно от Пабло Санс. Тук ли сте, Пабло? Благодаря ви много. Що се отнася до доклада за посещението на делегацията в е, Латвия, след 26 е, март ще разполагаме с е, превод на всички езици на този доклад. В момента разполагаме само с а, доклад на английски. Сега има тук две интересни неща документа по а, тристранната среща с 26 важни елементи. Целта е да продължиме тези заседения, но разбира се да има а, достатъчно гъвкавост. А, понякога заседенията са малко по-дълги, понякога им правиме пауза между различните а, заседания. Така че Необходимо е всички да имаме необходимото време и да можем да се свързваме с всички заинтересовани страни между различните заседания. Може би ще, ще трябва да представиме и резултатите в друг формат, от, освен формата 4 колони. Сега, в председателския съвет в момента се разглеждат документите, свързани с по-доброто регулиране – аз мисля, че тря... това в крайна сметка не, не може и не трябва да бъде само заседание, само в прерогатива на председателския съвет. Нашия а, глас трябва да се чуе. Так. Ние. А, по някои въпроси смятаме, че примерно трябва да се направи оценка на въздействието между две заседания на тристран, тристранни заседания. Така че за да може наистина да имаме точна представа за становищата на съвета и на комисията. Може би това трябва да бъде обсъдено и с а, координаторите. Това са моите съобщения. Предлагам ви да приемеме протоколите от предишните заседания. Ако няма възражения, считаме, че сме ги приели. А сега точка нова номер 4 така по-актуална информация относно тристранните срещи и а, събитията, а, която ще ни бъде представена от господин Колин. Госпожа Колин а, отсъства, така че ме помоли да представи, да представя нещата от нейно име. Ние предложихме някои конструктивни ам, проблеми. Е, бе, бе, е, ко... а, на ам, съвета став, став, став, става дума за а, а, на, на, на, на начина за а, запазване, речен клик. Колкото до Assisted Travel Аренба, трябва да потребителя трябва да знае дали всъщност става дума за запазване на пакет или за нещо по-малко. Така че ние смятаме, че тези Assist Travel Arrangements трябва да бъдат е, е разглеждани също като е, като пакети, тук, тук няма съгласие с съвета. Също така изключването на служебните пътувания от обхвата. Решихме да изключиме от пакета с служебните пътувания, които са включени в така нареченият рам, рамково, рамков договор. Същевременно обаче в някои държави членки подобни договори не съществуват, за това съвета смята, че изключението трябва да, да включва всички пътници, които пътуват по служба. Ние смятаме, че това обаче може да доведе до някои недоразумения или проблеми. За съжаление обаче, съвета не приема някои от нашите възражения, може да се постигне споразумение до май, само ако съвета е готов да приеме позицията на парламента по някои от проблемите. Колкото до малките средни предприятия, те са от ключово значение за докладчика, така че малките хотели и малките туристически агенции трябва да бъдат подпомагнени. Също, но не може, трябва, трябва да знаем какво точно е пакет, в който трябва да се а, изключи пакет от от цялостните резервации, защото в противен случай малките хотели няма да могат да бъдат е, включени в е, е, подобни резервации. Госпожа Ланг мята, че можем да постигнем съгласие с съвета, за да може латвийското председателство да го включи в заседанието на съвета през май. Всичко това може обаче да стане само ако съвета приеме нашите е, възражения. Постигнали сте много напредък, казва председателя. И Смятам, че пред съвета ще преразгледа позицията си относно така наречените рамкови договори, които не съществуват в много държави и членки и ще продължи работата по това. Благодаря ви много. Има ли други коментари по това предложение? Така че мисля, че можем да минем към следващата точка доклада на госпожа Сеналова относно разгръщането на бордовата система кол. Олга, имаш думата. Ще говоря чешки. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да ви информира, че на 2 март 2015 година съвета прие становище на, на първо четене относно въвеждането на, разгреш... на бордова система кол от 2018 година нататък. Имаше три тристранни срещи миналата година до 1 декември миналата година и на 4 декември бе постигнат компромис, бе постигнат компромис между съвета и парламента. Миналата седмица държавите членки ем, така изразиха положително становище, което ни позволява да ем, вървим напред и да преминеме към а, второ четене. Става дума за въвеждане на бордова система и калко е, която ще, ще бъде използвана от, и на разположение на, на, на всички ам, потребители и независимо от типа превозни средства. Но в случай на тежки катастрофи от 31 март 2018 година ще има автоматично набиране на електронния номер 112 Е, аз е, получих е, правомощие от вас да обсъжда проблема, който е свързан всъщност с намаляването на пътните происшествия по европейските пътища и създаване на по-безопасна система Бих искал също така да благодаря и на предишното председателство, на италианското председателство за отличното сътрудничество и за това, че постигнахме напредък по това досие. Венеса. Може и да чуем позицията на съвета по този въпрос. Е, buongiorno тути. Благодаря, госпожо председател и добър ден на всички. За мен е удоволствие да обсъждам с вас този изключително важен законодателен акт за разгръщането на бордовата система e Този законодателен акт представлява много важна стъпка напред, която ще ни позволи да намалим катастрофите и пътно-транспортните происшествия на европейските пътища. По този начин ще създадем спешна служба, която ще може да оказва помощ. Законодателството е ясно в това отношение, но понякога медиите не отразяват подобаващо нашите усилия което означава, че европейските граждани всъщност не осъзнават значението на нашата работа колкото повече превозни средства бъдат оборудвани с тази е, система, толкова по-единни ще бъдат и прилаганите стандарти и по-ясно посланието, което избраш, изпращаме. Ако имаме споразумение по този регламент, е, то то ще свидетелства за нашето тясно сътрудничество в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение. Необходимо е всички да дадем своето съгласие. Но най-вече всички сме съгласни, че ако приемем този законодателен акт по-бързо, ще спасим много човешки животи. Бих искала да благодаря на докладчика за работата, която извърши, защото е, работата ни не беше лесна и бих искал да помоля всички включили се в процеса, включително и председателя, да приемат е, моите благодарности благодаря още веднъж на всички ви. Това е от мен. Председателката. Дали комисията желая да каже нещо? Жан Филип. Благодаря. Европейската комисия а, приема споразумението, прието на тристранната среща. Компромисният текст е добър и можем да го подкрепим трябва да признаем, че Европейския парламент винаги е бил привързан към бордовата система и с оглед на вашите ангажименти, сега виждаме, че тази бордова система се превръща в реалност. Благодаря на всички ви и най-вече на госпожа Сехналова, председателката. Някои докладчиците в сянка да иска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко казва господин Коелю. Бих искал да поздравя нашата колежка Олга Сехналова за отличната работа по този доклад. Благодаря на всички председателства и най-вече на италианското председателство. Благодаря и на комисията за положените усилия да улесни нашата работа. Ако има добър пример за работа в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение, добър пример за взаимно разбиране и проява на висока степен на ангажираност, то това смятаме най-добрия. Бордовата система ECOL ще спасява животи. На времето, когато хората казваха, че не се нуждаем от повече Европа, законодателството за бордовата система ECOL представляваше един добър пример за това как повече Европа може да доведе до по-ефективни решения за важни а, теми, като например намаляването на жертвите по пътищата, включването на и предвиждането на услуги в помощ на жертвите. Споразумението е един добър компромис между Съвет Европейския парламент и комисията. Смятам, че и трите институции могат да се гордеят с целите, които си зададохме. Най-вече с тези, които си бяхме задали в областта на сигурността по пътищата. Въвеждането на задължителна такава система и на задължителен а, телефонен номер – по мое мнение, ще води до преобразуване на гражданската защита и на ситуацията по пътищата. Както каза госпожа Сехналова, нашия докладчик, ние се а, нуждаем от този законодателен акт, както за всички превозни средства, които оказват помощ, така и за частните превозни средства. Данните тук не могат да се използват за никаква друга цел, освен за оказване на помощ. Така че, ако търсите пример за добре свършена работа, смятам, че този е чудесен. Благодаря ви. Ще гласуваме в пленарна зала на 28 април, казва председателката. Благодаря на всички. Right, we're going to move straight on. И сега преминаваме нататък. Да, чудесно, благодаря ви за тази информация. Така казвах, че продължаваме към доклада за въжените линии. Докладчик е Антонио Лопес и Турис Лайт. Аз всъщност знаех, че той няма да е тук, и доколкото разбирам, той е опълномощил някой да вземе думата от негово име в рамките на обмена на мнения. Really не, че замествам докладчика, госпожо председател. Аз не мога да заместя докладчика. Той просто изпрати писмо, което сега ще изчета от негово име. В последния момент той бе затруднен да присъства на заседанието, така че ето текста, който той ми изпрати преди няколко минути. Чета. Господин Антонио Лопес Истури, съжалява, че не може да бъде тук днес и аз трябва да информирам комисията за следното, свързано с компромисните изменения. Доклада е получил 141 предложения за изменения, които въжат и за предложението на Европейската комисия. 41 допълнителни изменения пък са представени от нашия колега. Пазара за въжените линии се характеризира с висока степен на специализация, така че доклада е от техническо естество. Колегата Антонио организира няколко заседания с всички колеги, които внесоха изменения. Всички изменения, които бяха обосновани и технически уместни, бяха приети. Само е, малък брой от тези изменения не бяха приети, защото те не се вписваха в е, законодателната рамка. Тоест, те не бяха приети от докладчика Едно компромисно изменение а, бе обсъдено с колегата Жива и с господин Дантен във връзка с съвържените е, линии за превоз на хора. Като целта на това изменение е различните технологии във връзка с пирачките да могат да продължат да съществуват едновременно на пазара. Докладчика и френските колеги представят текст, който изцяло да отразява принципа на технологична неутралност. Принцип, който осигурява равнопоставеност за всички играчи на пазара, които трябва да могат да действат независимо от използваната от тях технология. Разполагам и с текста на компромисните изменения, може би трябва да ви ги изчита. При въжените линии трябва да има две или повече спирачни системи, като всяка от тях трябва да дава възможност въжената линия да може да спре. Тези спирачки трябва да бъдат така координирани, че автоматично да заменят активната система, когато нейната ефективност се окаже недостатъчна. последната спирачка трябва да бъде най-близко до теглича, като тези разпоредби не се прилагат към дърпащите устройства. И накрая господин Историс иска да благодари на всички колеги за доброто сътрудничество. Мисля, че това е всичко. There are also some remarks. А, и няколко коментара от господин Исурис. Um, where he once again would like to да, той просто би искал отново да благодари на всички за доброто сътрудничество и ви приканва да подкрепите доклада. Всъщност това е всичко. Благодаря ви. Благодаря Роза за това, че замести докладчика, който бе задържан в последния момент. А, за подготвителната среща. Моля ви, Председателката, да, да, да, благодаря ви за това, че споделихте с нас тази информация. Именно това е и предимството от излучването на нашите заседания в интернет, така може в тясно сътрудничество да работим с останалите докладчици в сянка. Луси Андерсън, докладчик в сянка, има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите от НП и на Роза. Наистина Антонио свърши отлична работа по доклада. Да, доклада е технически и изключително сложен, тъй като той препраща и към други области от работата на ИМКО. В този случай той е свързан с безопасността на продуктите като цяло и в този частен случай той е свързан с транспортния сектор и транспортната инфраструктура. Това е технически доклад, както вече казах, но безопасността е изключително важна. Още повече, тъй като в този случай последствията могат да бъдат много тежки, както знаем това от миналото. И за това беше добре, че можехме да работим конструктивно по този регламент, тъй като ще имаме нов и добре оформен регламент за в бъдеще. Във връзка с измененията подкрепихме компромисното изменение, въпреки че темата беше доста щекотлива и доста разногласи имаше по нея, но мисля, че компромисът е добър. Съгласихме се по повечето от измененията. Да, наистина тук говорим за мярка за хармонизация. И ние в нашата група преразгледахме позицията на Европейския парламент върху безопасността на продуктите и надзора на пазара като цяло. За това не проведохме чисто е, НП среща, тъй като искахме да обсъдим и принципът на предпазливост, както и въпроса свързан с санкциите. Радвам се обаче, че се стигна до някаква позиция и съм сигурна, че по този начин ще можем да отбележим напредък и на тристранната среща. Благодаря ви. Да. Господин Требесиус не е тук. Говорителя от ТКР. Заповядайте вие. Не сме внесли изменения, ще бъда кратък подкрепяме позицията на докладчика, както и компромисните изменения. В общи линии подкрепяхме, но имахме някои опасения във връзка с малкото изменения, които ние бихме искали да включим по отношение на операторите на въжени линии, но ще гласуваме по тях. Що се отнася до останалото, до удовлетворени. Госпожа Шанензова, ние също сме много доволни. Моля да подадете на докладчика гледна точка на групата на АОДА ние можем да подкрепим компромисното изменение за спирашните системи. От самото начало на разискванията бяхме съгласни с предложеното решение и се надяваме подобно отлично сътрудничество да се превърне в правило за начина на работа в нашата комисия. Като цяло смятам, че докладчика правилно ни представя предложения за гласуване, въпреки че самият списък за гласуване е доста дълъг. Надявам се той да може да бъде прият възможно най-бързо и се надявам тристранните срещи да могат да започнат и да приключат възможно най-бързо. Благодаря ви. Ако мислите, че може да, да, да гласуваме няколко елементи на блок утре, това ще ускори гласуването и мисля, че всички ще бъдем доволни този резултат. Паскал Дюран от името на зелените. Благодаря, Вики. Съвсем накратко, първо искам да се извиня за закъснението си. И аз бих искал да поздравя докладчика за отлична свършената от него работа. Ние всъщност сме внесли изменения, така че подкрепяме компромиса. Това наистина е един много добър компромис, който взема прави всички гледни точки и се надявам и аз тази практика за постигане на компромиси да се превърне в а, стандартна практика, че по някои теми със сигурност ще бъде малко по-сложно, но пак казвам, за нас в групата на зелените няма никакъв проблем с това предложение. Thank you. Just one comment. Благодаря ви. Аз ще си позволя да направя един коментар. Досието наистина е много техническо естество, но милиони хора използват въжени линии ежегодно, затова тяхната безопасност е от съществено значение. Знам, че бяхме положили всички усилия да намерим правилното равновесие между безопасност и въжени линии с историческа ценност. Още веднъж много благодаря за докладчика. Фактът е, че е, досието е техническо не значи, че то не е важно, напротив. Така че още веднъж благодаря на докладчика. И аз искам да кажа нещо от свое име. Мнозина се притесняваха, че новата регулаторна рамка ще осложни живота на операторите на този вид външни линии. А тук ми се струва, че сме взети точно обратното ни подход, който не осложнява, напротив, упростява пътя, така че ми се струва, че ще, дори напротив ще се опрости и ще се улесни дейността на операторите. Още веднъж благодаря на всички ви, на всички вие, които работихте по този доклад, защото докладите наистина са много добри и много прагматични. Комисията иска ли да добави нещо? Would you like to give some points? Thank you. Uh... Благодаря ви. Като цяло и ние подкрепяме предложенията направени от докладчика. Подкрепяме и компромисните изменения. Радваме се на техническото решение, с което, което наскоро беше поставено на всички ви. Но по отношение на предложените и прияти изменения, имам един проблем с включването на принципа за предвъзливост в такъв тип законодателство, защото тук говорим за законодателство за пълна хармонизация и всички измерения, свързани с а, безопасността, напълно са обхванати в този вид а, законодателство и те надхвърлят принципа за предпазливост. Или казвам с други думи, минималните изисквания за безопасност би трябвало да обхващат всички изморения, свързани с безопасността. И от, ако от научно-техническа гледна точка липсват елементи, регламентът дава необходимите правомощия на органите да изтегат от пазара устройствата и съоръженията, които не отговарят на мерките за безопасност, дори и привидно да отговарят на изискванията на, директива, на регламента. Извинете. Така че мога да ви че всички измерения, свързани с безопасността, са обхванати в регламент и затова не виждам защо трябва да се споменава тук принципа на предпазливост. Благодаря ви. we don't normally take another round. По принцип не даваме отново думата на докладчици в сянки на на комисията на този етап. Ако имате въпрос към комисията, може директно да им зададете. Госпожо Андерсън. По принцип нямаме втори тур на изказвания. Ако искате обаче да вземете думата отново, моля да повядайте. Благодаря на комисията. Разбирам вашата позиция, но при цялото ми уважение мисля, че сравнявате несъв... несъвместими неща. Твърдите, че това е мярка за хармонизация и че всеки възможен аспект е бил взет предвид, но от правна на точка нещата не стоят по този начин. И като водещ правен принцип това е принцип, който надхвърля вашите съображения, така че не мога да се съглася с вашия довод и много ще се радвам да обсъдим темата отделно с вас. Няма, не говорим тук за никакъв конфликт. Мисля, че може да имаме и пълна хармонизация и прилагане на принципа за предпазливост. Благодаря ви. Може би може да се възползваме от ам, ам, това, че сме по че сме напред с графика и ще имате възможността да разгледате двустранното ви после Европейската комисия малко по-късно. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Становището относно Европейската стратегия за енергийна сигурност. Докладчик е госпожа Филис Хюсменова от групата на либералите, която днес ще бъде представена от госпожа Кала. Водеща е комисията ИТРЕ. Ще бъдат внесени 82 изменения и сега ще обсъдим тези компромисни изменения. Виждам, че някои от докладчите в сянка все още не са в залата, някои са тук. Но явно сме готови да продължим. Госпожа Калас, имате думата. Благодаря ви. Госпожа Хюсменова ме помоли да прочета нейните коментарите, като не може да присъства днес. След като внимателно разгледахме всички внесени изменения, обърнахме внимание на въпросите, които попадат в правомощите на комисията ИМКО, смятаме, че успяхме да постигнем едно становище, което е резултат на позволното ни сътрудничество. Предложението, което стои пред вас, отразява големият брой внесени изменения, попадащи в правомощите на комисията ИМКО. Те като цяло допълват становището, като го правят по-силно, по-всеобхватно и по-многостранно. Включени са пет компромисни изменения. Първото обхваща най-вече необходимостта да се е, действа за преодоляване на разпокъсаността на пазара на енергията и прилагане на изискванията на третия пакет за енергетиката, както и необходимостта да се, да се засили сътрудничеството между държавите членки с цел справяне с евентуални шокове на енергийният пазар. На второ място е въпросът за енергийната интеграция, постигането на по-допустими цени на енергетиката. На трето място се, се споменават ефективността на мерките за енергийна ефективност на европейско равнище, като се вземе предвид и фондовете по Европейският фонд за стратегически инвестиции, предложен от Европейската комисия. Трябва също така да се проведат и кампании за на населението за мерките за енергийна ефективност. Следващото първо изменение е свързано с възобновяемите енергийни източници, тяхното економическо и екологично въздействие и факта, че ВИ играе съществена роля за намаляване на търсенето на енергетика. И последното компромисно изменение е свързано с разработването на инфраструктура и взаимовръзки с цел постигане на енергийна сигурност. Тя е убедена, че становището с допълнено от вашите изменения ще бъде изключително полезно за дейността на комисията и ИТРЕ с цел постигане на една много по-ясна перспектива по въпроса. Госпожа Стефанова, още веднъж благодаря на всички колеги и на служители от секретарията за сътрудничеството и за изкопните проекти изменения. Благодаря ви. Thank you. Mrs. you're being... Госпожа Чен, вие в ролята на Антонио. За мен е често. Той е докладчик от нашата партийна група за това. Докладчик Сянка всъщност, той също се извинява и за това. Той благодари на докладчика за отличното сътрудничество, тъй като ни всичките ни наши е, изменения бяха взети пред, предвид. Петте компромисни изменения на докладчика се подкрепят от НП ще ги гласуваме утре, защото те всъщност така изразяват консенсуалния дух, постигнат в нашата група и по този начин подобрява съдържанието на първоначалното становище. Антонио Лопес смята, че по този начин ще доставим, ще предадем на ИТРИ и една, едно много добро становище за завършване на европейската стратегията, обаче би искал да посочи следното. Първо, основното предпоставка за бъдещият Европейски енергиен съюз е, е включването на третия енергиен пакет за подобряване взаимовръзките между държавите членки д. НП приветства плана за стратегически инвестиции на а, председателя Юнкер, в който са включени нови мерки за инвестиране в инфраструктури. три, три За вътрешния пазар потребителите и целия Европейски съюз е от огромно значение при енергийната ефективност, която е приоритета номер едно за бъдещите, за следващите години. Става дума за а, мерки за превръщане на, на сгради, инфраструктури в енергийно ефективни и на последно място господин Асториус, Асторис бих искал да спомене така наречените е, енергийни острови и свързването им с е, е, останалите мрежи в името на конкурентоспособността. Необход, необходимо е потребителите да имат достъп до енергия и то на по-низки разумни цени. Благодаря ви. Благодаря. Искам само да ви припомня, че е, много моля е, тези, чието имена са на банките, нека да седнат зад името си, защото и просто се объркваме. Кога, особено когато давам думата на отделните членове на комисията. And very promptly, Mr. Nielsen has just arrived. Нилсън е тук. А вие сте и следващият оратор, тъй като сте докладчик в сянка по този доклад. Uh... Благодаря. Става дума за за енер... стратегията за енергийна сигурност. Аз мисля, че в 4 часа ще го обсъждаме. Така. Искам да, да кажа, че този доклад бе изработен в дух на огромно добро сътрудничество и наистина постигнахме добри е, компромиси. За нас имаше някои приоритети спрямо други въпроси, но при всички случаи всичко така намери своето място в е, доклада искам да спомена е енергийната ефективност като един от приоритетите. Понякога забравяме колко много може да се направи за енергийната ефективност. Аз бях кмет на един малък град в северна Швеция, където обикновено е много студено, така че отоплението струва скъпо преди 25 години започнахме да прилагаме един проект, който бе разработен от консултанти по енергийна ефективност Включиха се и предприятия, и различни асоциации. Всеки даваше така, излизаше със становище, даваше мнение как може да се намали, намалят разходите и да, да се постигне по-голяма енергийна ефективност. Както казах, времето е студено и разбира се, и по, по принцип много повече разходи изисква отоплението в северната част на Европа, отколкото в южната или в средна Европа. Така че не трябва да забравяме, че има различия в различните държави. А не ли? бих искала да благодаря на докладчика за това, че се предвид различните гледни точки. Целта в компромисите на компромисите беше да постигнем единодушие и да ням, независимо от политическите ни възгледи, целта е да има енергийна ефективност в цяла Европа. Не всички изменения бяха включени, но мисля, че наистина постигнахме много. Единодушни сме относно енергийната ефективност, колкото по-малко енергоемки са нашите предприятия или градове, толкова по- по-малко ще зависиме от външни доставчици и толкова по-малко ще плащаме за енергия. Второ, тук става дума за правна несигурност за, и за възобновяемите източници на енергия. Трябва да премахнеме тази правна е, несигурност, а да имаме ясни правила, защото в противен случай а, просто би ми отправили неправилното послание към гражданите, ако смениме норми, стандартите и правилата след няколко години и бих искала да благодаря на всички за а, отлично свършената работа. Благодаря господин Мастокас от Църква, господин Паскал Дюро има думата. Благодаря, госпожо председател. И мисля, че това беше казано. Енергетиката и енергийната сигурност са, са всъщност от много са, възможност Европа Европейския съюз да покаже, че прилага наистина принципите си, принципите на които почува. От ен, а, Енергийната бедност ще, ще бъде един от аспектите на неравенството между хората през 21 век и за това е много важно да се пребориме с този проблем. Същевременно енергийната ефективност ще бъде един начин за борба с промените в климове, така че това просто само ще спомогне за независимостта на Европейския съюз, за стабилността и ще можем е, да бъдем по-свободни в отношенията си с, няко, с наши партньори. Така че е, мога да кажа, че докладчика е свършила отлична работа, наистина е, имало е желание за компромиси и тези пет постигнати компромиса са направени в е, дух на разбирателство и само един проблем, може би има пропуск от страна на докладчика или пък е нарочно, но не разбирам защо. В, ние бяхме внесли едно изменение, изменение 47 в което се казваше, че енергийната ефективност е добро за създаването на работни места, т.е. за малките и средни предприятия, така че не виждам това изменение. От друга страна смятам, че всички се обединяваме около подобно твърдение, така че може би трябва да се добави тази част от изменение 47 това е единствената ми забележка. И инак мога да ви потвърда, че подкрепяме тези компромисни изменения. Има ли някой друг, който иска да се изкаже по този доклад? Не. В такъв случай благодаря за вашите коментари. Марко. Ние наистина трябва да наблягаме на нашите е, правомащия, на нашия ресор, защото тук, тук, тук е, става, става дума наистина за защитата на правата на потребителите. А, водещата комисия Инта, но гледната точка на потребителя е също много важна и ние изразихме нашето мнение по това. А сега минаваме към точка номер 8. Става дума за търговските тайни и придобиването, използване и разкриване на търговски тайни. Наш докладчик е Лара Коми. И сега давам думата на докладчика по тази тема. Благодаря, госпожо председател има повече изменения в комисията по правни въпроси, отколкото в нашата. Целта е да видим дали можем да постигнем така баланс. Имаме 23 компромисни изменения. Ще се опитам да ги представя колкото така набързо но ще се опитам да бъда ясно. Първия компромис става дума за съображение 9 и а, там се също така се споменава и а, търговската, финансовата стойност на а, ноу-хау. Във вторият компромис обаче се включва едно ново съображение, съображение номер 10 относно мястото на синдикатите в страните, в които колективните трудови договори са е, основен начин на договаряне. Това са обаче няколко е, държави членки и а докато в други държави членки договарянето е различно. Третия компромис включва защитата на търговската тайна. Разбира се, трябва да се имат, имат предвид е, човешките права, мобилността на трудещите се и това е включено и в компромис 14. Това са изменения, които бяха предложени от зелените, АЛДЕ, социалистите и демократи и Обединената левица. Сега четвърта точка. Ще се опитам да говоря малко по-бавно. Все пак четвърти компромис Става дума за срок на давност 3 години за, за запазване за опазване на търговската тайна. 6 години ми се струва а, разумния срок. Мисля, че този компромис е, е разумен и то е включен в номер 15 обхвата на директивата търговските тайни. Аз бях преднесла едно изменение, в което беха включени продукти, изделия или а, а, услуги, които а, също биха били могли да бъдат проблематични. Включихме го в съображението 6 и компромис. Там е изключена една по-ясна дефиниция на а, търговската тайна. Седмо изменение е много важно. Става дума за фраг... Фраг... различното състояние в различните държави членки. В едни е, законодателството и правилата са много строги, в други много малко и ако искаме да унифицираме нещата, това не означава, че трябва да е, се приравниме към най-низкото, към минималното законодателство. След като някои са доста напред, не е необходимо да се връщат назад. Номер 11. Използването на държавната тайна е незаконно, когато този, който се възползва, е, знае, че а, това използване е незаконно. Следващото изменение а, придобиването, използването и разкриването е възможно, когато съществуват съответни разпоредби, които са одобрени от националните власти. 13-то изменение, мисля, че няма какво да се каже по него. В изменение номер 16 става дума за изискването на заповерителност или неприлагането на задължението за поверителност. Следващите компромиси имат за цел да подобрат съдържанието на текста и не създават особени проблеми, но искам тук да спомена а, и нещо свързано с а, отговорността при придобиването, използване и разкриване на търговската стайна. Мисля, че ако премахнеме а, термина по невнимание, това не е до, до, достатъчно. или трябва да включиме термина вина или трябва да су... да се опитаме да намериме някакви по-обективни критерии. В крайна сметка не смятам, че първопричината е от огромно значение. По-важно е да видим какви са последиците от използването на подробна, но подобна търговска тайна. Ако има някакви въпроси и това може, е, мог, мога да ви е, отговоря. Благодаря ви. Ще, ще се опитаме в техническата дискусия да проследиме казаното. Вие наистина свършихте огромно количество работа. Господин Коферати, който е докладчик в сянка, може би ще продължи с коментари. Notoriamente ли italiani парла новелочи? Благодаря, госпожо председател. Знаете е, италианската традиция. Италианците винаги говорят бързо. Аз обаче съм изключение. След е, заседанието с е, съдокладчиците преди няколко седмици получихме предложение компромисни предложения. Бяха внесени 23 изменения, които госпожа Коми ви представи. Тази сутрин докладчиците на социалистите и съдокладчиците направиха своите коментари по внесените предложения за изменения. Разбира се, ние високо ценим работата на госпожа Лара Коми, но все пак бих искал да добавя, че според нас, социалистите, най-важните въпроси все още не са решени. Най-важните въпроси са или нерешени, или са намерили някакъв частичен отговор, откъдето проистекоха и нашите разногласи както вече бе споменато многократно, най-важните аспекти са четири и сега ще ви ги представя съвсем накратко. Първо, необходимо е да бъдем по-точни и да кажем, че ноу-хау и търговската информация като цяло не винаги могат да се считат за търговски тайни. Това не е посочено изрично в компромисното предложение. На второ място, смятаме, че трябва да бъдем по-ясни, като посочим, че общия публичен интерес трябва да взема превес, включително и в случая с публичните администрации. На трето място, търговската тайна и незаконосъобразното присвояване. Нещо, което липсва в компромиса. И на четвърто място, четвъртия момент, по който имаше разногласие, липсата на защита на свободата на словото и на предоставяне на информация. Сега съвсем накратко няколко по-конкретни коментара. Например, в член 2 не се отчита необходимостта за въвеждането на економически интерес в член трети пък не се отчитат други важни моменти, направени в изменения 109 и 110, където се говори за економическите щети. Така, например, в този случай не се опоменава опита на трупан от работника в рамките на други отдели. Смятаме, че член 4 трябва да бъде пренаписан, защото както в член 121 и 122 и тук не се изключва опита на работника, натрупан на предишни постове. Както вече казах, ние сме против сливането на изменения 4 и 5, които фигурират в проекта становището. И по някои а, други аспекти има разногласия. Но тъй като тук говорим за а, нашата гледна точка и гледната точка на докладчика госпожа Лара Коми, аз бих се обърнала към нея и бих я попитал дали не е по-разумно да се отложи първоначалната дата на гласуването. Първоначалната дата за гласуване е следващата седмица. А, според мен до тогава ще разполагаме с прекалено кратко време, и едва ли ще успеем да сближим позициите си. Смятам, че се нуждаем от повече време, за да може да обсъдим нещата. Само по този начин бихме могли да намерим евентуално компромисни решения. Ако обаче този график бъде потвърден, се страхувам, че ще трябва да гласуваме при положение, че сме на различно мнение. Благодаря. So I'll go around all the shadows and take a comment, but especially on that. Ще чуем докладчиците в uh, сянка, но тук имаше искане за промяна на датата на гласуване. Аз съм притеснена от промяната на датата, защото работата се извършва в сградата на секретарята и може би покрай Великден и май ще им е по-трудно да преработят графика. Така, Ева Макларкин от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за усилията, които полага по това становище. За мен е приоритет следното. Всеки подход към тази тема трябва да отразява необходимостта на бизнеса да разполага с гаранции в сферата, в която се работи. Случаите с търговската тайна са изключително важни, имат висока търговска стойност и това значение трябва да се отрази в изменение от 6 до 10. За защитата на търговските тайни по време на съдебните производства също е важна и затова изменение 17 много се доближава до моето виждане и е различно от първоначалното предложение на съвета. Предвижда се период за определен ограничителен период. Аз бих искал обаче той да бъде удължен. Смятам, че ако той бъде удължен, ще има явни ползи за бизнеса. Изключително трудно е да се изготви и да се проведе определено производство. То може да отнеме години, затова трябва да се предостави достатъчно време. Сега, ако ограничим времето, като че ли ще насърчим хората да предприемат краткосрочни мерки, като например да се стига до съдебни нареждания. А може да се окаже, че те не са необходими, ако сме оставили достатъчно време на хората да минат през съответното съдебно производство. Така че подобни временни мерки ще се превърнат в пречка за бизнеса и за това бихме искали отново да помислим върху компромиса. По-настоящем той не е приемлив за моята група. Но бихме искали да работим заедно с докладчика, за да се стигне до някакъв компромис в това отношение. Бихме искали също така да гарантираме, че на европейско равнище не се занижават стандартите за а, тези, които притежават някаква търговска тайна. Изменение 15 би довело до по-намалена закрила на а, тези лица. Ние обаче, с оглед на постигането на компромис, ще отделим достатъчно време, за да може да включим нашите приоритети в това проекто становище. Благодаря ви още веднъж, госпожо докладчик. Госпожа Кала с либералите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за компромисните изменения като че ли е имал някакво заседание на докладчиците в сянка между членовете от италианската делегация и докладчика. Като че ли докладчика в сянка на социалистите и демократите говореше за заседание на докладчиците в сянка, където се говорило за компромисното изменение. Аз или не съм присъствала на това заседание, или не си спомням да сме го обсъждали. Компромисните изменения ги видяхме миналата седмица и не знам да сме имали възможност да ги обсъждаме измежду нас, между докладчиците в сянка. Някои компромисни изменения могат да получат подкрепата на АОД, но по други пък имаме все още някои притеснения. По компромисно изменение 3 сме съгласни с подхода на докладчика, а именно трябва да се запази публичния интерес и да се направи списък с изключенията в член четвърти. Да, това е възможно. Не е ясно обаче дали докладчика предлага списъка да се запази в вида, в който го предлага Европейската комисия или ще а, има някаква промяна. Същото се отнася и до упоменаването на услугите в съображенията в съображение 17, по-специално изменение 52, което аз предлагам, смятам, че би било уместно. Относно ограничителния период, имаме някои затруднения с компромисните изменения в това отношение. Подкрепяме предложението на Европейската комисия за две години. Но на това, което чухме преди малко от ТКР относно съдебните нареждания, ако ограничителният период е по-дълъг, имайте предвид, че може да получите съдебни нареждания за по-дълъг период. Така че вашия аргумент за по-дългия ограничителен период, който щял да попречи на бизнеса, според мен е невалиден, но ще можем да обсъдим допълнително нещата. Относно минималната хармонизация. Няколко пъти вече съм посочвала, че компромисно изменение 7 не може да получи моята подкрепа, тъй като се дава възможност на държавите членки да въведат по-протекционистични е, мерки. Аз бих се придържала по-скоро към предложението на Европейската комисия. Ако колегите не са съгласни, може би е, член 2, 3, 4 и 7 биха могли да доведат до по-голяма хармонизация. Но нека да сме наясно какво е законосъобразно и какво не е. е говорим за хармонизиран ограничителен период, нали така? Както вече заявих, ако целта ни е да имаме единни правила, защото иначе на бизнеса му е трудно да знае какви са правилата в отделните държави членки, то именно това е момента, който трябва да подлежи на хармонизация. Да, разбира се, може да има различия между държавите членки, може да се остави известна гъвкавост в това отношение, но хармонизация би трябвало да има. По компромисно изменение 7. Съгласна съм с социалистите и демократите, че думите характеристика водят до объркване. Компромисно изменение 12. Ако тук говорим за публични органи, предлагам да се включи изменение 36 на АЛДЕ, където ние говорим специално за публичните органи. Превратката към Европейския съюз и националното законодателство в член 4, където имаме списъка с а, изключения, по-скоро прави нещата неясни, отколкото ги изяснява. Компромисно изменение 18. Да, важно е а, лицето, което разполага с търговска тайна, да получи съответната закрила ако търговската тайна може да бъде определена като такава. Съответният съд обаче взема решението дали търговската тайна може да бъде считана за такава или не. Ние не може да регулираме нещата по този начин в директивата. Нека да оставим на съдебните инстанции да си вършат работата. Компромисно изменение 18. Трябва да имаме известна степен на сигурност. За това, може би, е добре да погледнете изменение 119 на АЛДЕ. Благодаря още веднъж за тези проекто изменения. Ще ви изпратим нашите коментари и се надявам, че ще имаме заседание на докладчиците в Сянка, за да ги обсъдим. Um, Uh, uh, Господин Коферате и госпожа Коми искаха просто да уточнят, че не е имало докладчици в заседание, докладчици е в сянка. Да, всъщност исках да уверя колегата, че заседанието на докладчици в сянка се проведе преди 15 дни и доколкото знам, вие сте присъствали на него, а аз не поради лични проблеми, които възпрепятстваха моето присъствие. Но не е имало никакво заседание между докочите в сянка членове на италианската делегация. Мога да го за това. Винаги сме уважавали позици... мненията си, но моята позиция, позицията на Лара Коми са толкова различни, че изобщо няма, не може да говоря никакво общуване в момента, поне на този етап. Благодаря ви, господин Масталк. Не е тук. Давам думата на Паскал Дюран от името на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател. За трети път ми давате думата. Като на заседание е основно с впечатлението, че много говоря. Както казах и миналия път, оставам с много неприятно впечатление относно този доклад. И то не е по отношение на работата, свършена от докладчика, а по отношение на тонът, с който е изготвен текста на този доклад. Струва ми се, че законодателството за търговската тайна по принцип би трябвало да защитава МСП, много малките предприятия, които не разполагат за същите методи и инструменти за защитаване на тяхната търговска тайна, като големите предприятия. За никакви проблеми с ам, тази цел. Вече беше обсъдил, бях обсъдил с Европейската комисия въпроса, че вече има много богато национално законодателство в тази област, но съм съгласен, че в контекста на хармонизация е, на европейско равнище е добре да има някаква последователност, защото в някои законодателства няма правни разпоредби. И тук съм съгласен винаги обаче съм се притеснявал, че този текст, посветен на търговската тайна, може да бъде отклонен от основната му цел и може да се използва в интерес на големите предприятия, в частност на големите фармацевтични лаборатории, които вече не искат да получават патенти, защото патента в даден момент изтича и води до създаване на общи лекарства със същата активна съставка. А ако няма патенция, има търговска тайна, в такъв случай в фармацевтични лаборатории могат да пасят търговска тайна безкрайно и няма как да се създават лекарства с тактална съставка с по-низки цени. Това вече е сериозен проблем. И ако има такава, такъв опит за изкривяване на целта на този текст, трябва да се придържаме, доколкото е възможно, към текста на Европейската комисия. Но се случва точно обратното. Би трябвало да се стремим към много ясна определение на търговска тайна и много ясно да проведем изключения за това, което не бива да е в търговската тайна, а има заповядването на мобилността на служителите, въпроси свързани с техни, тяхното заплащане, защитата на журналистите и ам, подаващите сигнали за нередности, Всички тези въпроси не са свързани с търговската тайна и с висшето национално законодателство, в частност социалните въпроси. Вместо това обаче докладът е изготвен с толкова общи думи, че всъщност всичко може да попадне в поделението на търговска тайна и може да доведе до безкрайни съдебни процеси, особено по отношение на социалните въпроси и правата на работещите. Но защо няма да навлизам в подробности в обсъждане на проектоизмененията? Защо ако не сме съгласни по същество каква е целта на този текст, мисля, че няма как да постигнем какъвто и било да било компромис за което съжалявам, защото докладите, които обсъдихме преди малко, ясно показват, че при липса на необходимата воля можем да постигнем е, компромиси. Но също няма да ви прочета коментарите ви, коментарите ни по проекто, проект, компромисите и изменения. как ги знаем, може отново да ги обсъдим, но пак казвам, за мен най-важното е да поразгледаме определението с търговска тайна и да а, го върнем там, където трябва да бъде, а именно процеса на изготвяне на продукциите и тяхното пускане на пазара и да оставим на страна въпросите свързани с информацията на потребителите, служителите и работниците и като цяло европейските граждани. Благодаря ви. Okay, I wonder if the commission would like. Комисията иска ли да вземе думата? Okay. Thank you, Mr. Gonzalez. Господин Гонзалес, имате думата. Uh, благодаря ви, госпожа председател. Аз съм Раймондо Сарлес. Комисията комисия би искала да благодаря на вашата комисия за поведеното разискване. С е, интерес го последихме. Бяха направени редица интересни предложения. Надяваме се резултатът от дебата да е, доведе до обогатяване на предложението ни. Бих да припомня няколко е, съществени елемента на това предложение. Първо, предложението не създава изключително право на достъп до информация. Да решим да го уточним, защото този въпрос от време на време се обсъжда във вашата комисия. Комисия, която вече е обществено достояние може да бъде използвана. Директивата дава възможност така за обхващане и на продукти, които вече са на пазара. Някои от предложените изменения, които не са обхванати в компромисните изменения, явно се стремят да ограничат някои от тези свободи и трябва да ги припомним. Бих искал така да припомня, че проект от директивата няма отношение към съществуващите правила, които задължават търговските оператори да предоставят а, даден вид а, сведения на властите или на общественото мнение, когато подобни изисквания съществуват и Европейската комисия по никакъв начин се стреми да ограничи тези изисквания. И накрая бих искал да ви припомня, че според нас предложението на Европейската комисия беше добро, основ... добре балансирано и според нас по голяма част компромисните изменения ще се стремят към постигане на добър баланс. Председателката, благодаря ви. Спомням си, когато Европейската комисия пред, първоначално представи своето предложение, вие много ясно ни показахте защо понякога предприятията не искат да действат на европейско равнище от страх, че ако бъде нарушена търговската им тайна, няма как да се защитят срещу подобен вид нарушение. Защото целта на това предложение е да гарантираме на търговските оператори, че ще получат необходимата закрила в случай на нарушения. Така че това е целта на това предложение, да се гарантира защита в случай на нарушаване на търговската тайна, а не отново да се връщаме на цялото определение за това какво е търговска тайна. Доводът на вашата комисия е, че в някои случаи предприятията не искат да се занимават с трансгранична търговия, защото се притесняват, че няма да имат мет, начини да се защитят в случай на нарушаване на тяхната търговска тайна при този вид трансгранични дейности. Според мен това беше важно уточнение. Бих искал също така да припомня на колегите, че факта, че тази изменение не е обхванато в компромисните изменения, не значи, че няма да бъде гласувано. Компромисните изменения обхващат дадени конкретни аспекти от предложението. Това обаче не значи, че няма да гласуваме измененията, които не попадат в тези компромисни изменения. Разбира се, ще гласуваме по всяко изменение, което не е обхванато от компромиса. Благодаря ви. предоставихме на докладчика възможността да промени дата на гласуването на 23 април, ако тя поиска. Но пак казвам, малко е рисковано поради ремонтните дейности в сградата на секретарията. Обеден съм, че колегите от секретарията ще работят много професионално, но ми се струва, че те ще бъдат подложени под, под особено голям голямо напрежение по време на зелената седмица около Великден, тъй като няма да имат достъп до сградата, която работят. А ако комисията по вътрешен пазар иска нашият глас да се чуе, трябва да гласуваме със сигурност преди водещата комисия по правни въпроси. Сега отново думата на госпожа Нара Коми. А, освен ако комисията иска да добави нещо, не. Добре. Имате има докладчика. Добре. Опитвам се да намерим нова дата, тъй като в НП провеждаме проучвателни дни и семинари и вероятно ще можем да сменим датата в случай ненужна. Аз съм готова да намеря такова компромисно решение за датата. За мен най-важното е да имаме едно много солидно предложение, което да изпратим на, на комисията по правни въпроси. Искам да уверя колегата, че господин Коферати не може точно да се разбере с собствената си политическа група. Най-вероятно всъщност ще смени групата си, така че подобни двустранни срещи с него не сме провеждали. В това мога да ви уверя. Съжалявам за това уточнение, но ми се че по такива случаи са по-важни от подробностите са няколко вече направи коментара. Първо, въпросът за мобилността на служителите. Това е въпрос, който обхванат не само в съображението в преамбюла, но и в член в самия законодателен текст. Това важен въпрос е свободата на изказ. Тук също приехме голяма част от предложението, които първоначално бяха проблематични за нас, което показва, че и ние се опитахме да направим наше предложение и въпросът фигурира в, в преамбюза. А по коментарите на господин Дюран и господин Коферато, чиято позиция е малко по-отдалечена от тази на останалите, обхванати по време на нашата работа. А както каза и госпожа председателката, тук под въпрос е способността и економическия растеж. Имаше редица предложения, включително в плана на Юнкер. А по отношение на търговската тайна, ние настояваме за пълна защита, която в крайна сметка ще доведе до намаляване на бюрокрацията. Моята основна цел е защитата за крилата на служителите, работниците и на гражданите, на всички тези граждани, които имат необходим необходимия талант, за да, изго, за да из, изго, с, с изобретение, което да бъде защитено от търговска тайна. Предлагам ви да отложим гласуването. И предварително благодаря на секретарията. Обеден съм, че ще успеем да намерим компромис за дата, която да удовлетворява всички ни. Благодаря ви. Тогава ви предлагам да обмислим нова дата, ако не запазваме предишният график, но ще бъде добре да обсъдим този въпрос с секретарята, след като приключи днешното заседание. Малко сме напред с времето в днешното заседание. Благодаря на всички за това, че успявате да ни следвате. Сега продължаваме с точка 10 от дневния ред. Um, so just so you know, um, those of you who weren't here. За сведение на колегите, които не бяха тук в началото на заседанията, ще разгледаме точка 10 от дневния ред преди точка 9. И много се надявам да оставим да приключим и с двете от тежки точки от дневния ред до 5.30, за да може докладчика да хване самолета си. Тя ще вземе участие в делегация на Европейския парламент и трябва да ни напусне най-късно в 5 и половина, за да успее да хване самолета. Точка 10 е становище относно прилагането на директивата за хармонизирането на някои аспекти на авторското право и на сходните му права в информационното общество. Това е становище към доклада по собствена инициатива на Комисията по правни въпроси. Госпожа Юлия Ред е докладчик в водещата комисия по правни въпроси и за наше щастие тя е заместник член в нашата комисия днес сред нас. Бяха внесени 82 изменения по становището на ИМКО и незабавно давам думата на докладчика Катрин Стайлор, за да ни каже няколко думи по тези проектоизменения. Благодаря, ще бъда много кратка. Първо бих искала да благодаря на докладчиците Сянка, тъй като Миналата седмица разгледахме наистина 80, постигнахме 82 изменения от общо 152. В момента сме постигнали съгласие по някои компромисни изменения, за други трябва все още да разгледаме някои от по които все още не сме постигнали съгласие. Виждам тук, че има представители на комисията. Не, няма. Тук са представители от службата ПИСА, но беше, беше добре да чуем мнението на комисията по а, вече постигналите, постигнатите компромиси. Сега, като процедура, Благодаря на всички нези, които ми позволих, ни позволиха да постигнем тези компромиси, по-специално представителите на секретарята, както и на а, колегите, които изразиха своите, своята загриженост. Надяваме се другата седмица наистина да сме постигнали компромиси и по тези, по които все още, по въпросите, по които все още не сме постигнали, като между време, ако имате нещо да кажете, го внесете в секретарята Ева Пълнова. Благодаря на докладчика за компромисните изменения. Говорим за авторски права в информационното общество. Има много заинтересовани страни от този проблем, така че наистина постигнатите компромиси са много ценни. Надявам се, че текста, окончателният текст ще бъде много балансиран и по този начин ще усъвършенстваме първоначалния доклад. Миналата седмица в Страсбург имахме един много ползотворен, ползотворна дискусия с господа Штайлер и докладчиците в Сянка. Наистина докладчицата свършиха отлична работа. И в тези дни ще имаме окончателната версия. повечето изменения на НП бяха взети предвид. Бих искала да благодаря на Роза Тюн, Антония Лопец и други за внесените изменения. Също така благодаря и на другите колеги, членове на комисията, госпожа Калас, докладчика, разбира се, и всички други три са основните проблема, на които трябва да се спреме. Първо, да имаме законодателно предложение, което да усъвремени законодателството, тъй като цифровото, цифровите технологии непрекъснато се променят и еволюират. Второ, защитата на потребителите в тази нов, нова среда. Мисля, че това е добре отразено в компромисите. И на трето място, наистина, защитата на авторските права чрез различни мерки за борба с неспазването им, благодаря на господин Жувен за 21-23 изменение. Е, смятам също така, че е, трябва да се вземе предвид изменение 51 за трансфера на услугите. Това е едно изменение внесено от НП. Колкото до добаването на текст става дума за изменение 79-то и става дума, че няма някои от проблемите свързани с авторските права в цифровото общество и а, са от основно значение за развитието на а, економиката, като обаче се усъвремени конкурентното право и различните правила за защита на авторските права. С това бих искала да благодаря на, а, още веднъж на колегите, може би комисията. ще вземе думата накрая по двете предложения. Не, мисля, е, било и... Сега, не, така че не, не, не, не, не, не, не добре, може би на края на а, двете а, на, на двете предложения комисията да вземе. Uh, Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество между групите. Ние подкрепяме компромисните изменения. Радваме се, че нашето изменение беше включено. То се отнасяше до прилагането на единни стандарти към дигиталните услуги. Смятаме, че е изключително важно потребителите да знаят какви са ограниченията на тези лицензии, за да няма разочарования. Радваме се, че нашето предложение е било взето предвид, но да се спра на един от коментарите, на, един от, на едно от измененията – в случай на дейности, които все още не са управлявани. Още не знам дали текста е добър, доста е неясен, така че би трябвало да поработим малко повече в това отношение, да изработим текст, който да бъде приемлив за нас. Подкрепяме останалите изменения и ни харесва линията, по която поема комисията. sorry. Антнас Георга. Uh, thank you. Thank you. Господин Глога, уважаеми колеги, приветствам компромисните изменения. Смятам, че повечето от тях са добре балансирани. Малко от тях трябва да бъдат преработени. Например, изменение 3 Смятам, че правото върху интелектуална собственост трябва да бъде разглеждано в светлината на услугите и трябва да се направят съответните реформи. Но тези реформи изискват и промяна на поведението на потребителите. Затова допълнително трябва да помислим, когато изготвим компромисно изменение 3. Компромисно изменение 5. Смятам, че териториалното ограничение води до е, фрагментиране на пазара. За това може да засили малко повече това компромисно изменение. Сега по компромисно изменение 6. Признавам значението на ясната информация, предоставяна на потребителите. Но смятам, че текста на изменение 6 може да бъде изменено, като добавим, че информацията може да не се ограничава само до географското местонахождение. Това са коментарите ни по компромисните изменения. Благодаря. Thank you. Um, is, is Mrs. Suba here? Госпожа Суба тук ли е? Джулия е тогава. Uh, Благодаря, госпожо председател. И на нас ни харесва резултата от преговорите по компромисните изменения. Докладчика е свършил отлична работа, като е отразил различните гледни точки Съгласна съм с коментарите на господин Глога, а именно прозрачността по отношение на това какво означава лиценз е изключително важно, но това не означава, че може да замени завършването на единия цифров пазар. Така че е възможно в компромисно изменение 6 нещата да бъдат доизяснени. Т.е. да се каже, че да, прозрачността е важна, но реформата а, върху правата върху интелектуалната собственост трябва да бъдат завършени. Това определено ще отразява нашите очаквания. Още един нерешен въпрос, свързан с нашите изменения, а именно електронните книги и тяхното наймане, ако направим препоръка за изключение за електронното отдаване под найем и лендинг, то тогава става ясно, че искаме същото да се прилага и за електронните книги, тъй като това се прилага към физически съществуващите книги, но трябва да бъдат а, изплащани и съответните такси. Тоест, дадена библиотека може да закупи дадена електронна книга и да я дава под найем, без да иска разрешение на автора. По този начин физически съществуващите електронните книги ще продължат да съществуват едновременно. А от своя страна библиотеките не трябва да се свързват винаги с авторите. Може да има специален портал, който издателят е изготвил и на който се публикува цялата информация, но не трябва по никакъв начин да се застрашава съществуващия му отдел на електронно отдаване под найем. Този принцип се прилага и за други политики, например за архивирането на книгите, представянето им в различни формати и съхраняването им за бъдещите поколения. По компромисно изменение 3 бихме искали да стане ясно, че хармонизирането на по-високото ниво на защита – трябва да се направи чрез дефиниция на ограниченията. Всъщност, ние не приканваме да се а, премахват сега предвидените изключения за правата върху интелектуалната собственост и авторските права. Просто законодателствата в съответните държави членки обслужват съответната цел в рамките на свободата на словото и правото на образование. Уверени сме, че можем да постигнем до съгласие по тези а, два нерешени момента. И сме на мнение, че а, този доклад ще обслужи завършването на вътрешния пазар. Председателката, някой друг желая ли да вземе думата по този доклад? Не, в такъв случай аз ще кажа нещичко. Аз самата внесох пет изменения. Първото се отнасяше до изключенията. изключения, които трябва да бъдат тълкувани е, стеснително и да бъдат неутрални от технологична гледна точка. Мисля, че а, е, доста широко беше понятието, което се използваше тук преди. Относно изключението, което да се прилага за библиотеките, доколкото разбирам, за някои лица това може да бъде от полза. Но някой, който е творец, може би не винаги желая търговски цели да излага труда си, но все пак трябва да има някакъв приход от него. Затова трябва внимателно да обсъдим дефиницията на продукт, който не се пуска в търговската верига. А, да помислим, за да можем да оставим на лице съдържанието без да има определени ограничения. На следващо място, правата върху интелектуалната собственост, те засягат и а, съдържанието. За това съм внесла изменение, тъй като исках този момент да се отчете. Изменение 29 и търгуването между авторите и издателите. Да, е, желаем да има творческо съдържание, но съм наясно също така, че бихме искали да гарантираме някакъв приход и на издателя – затова трябва да има някаква закрила и за него. Винаги има напрежение между автора и издателя и а, затова наистина имам някои притеснения по изменение 29. На въпроса за преносимостта. Ако онлайн съдържанието не е на разположение в дадена държава членка, тогава съответните лица трябва да бъдат възпряни да отидат в друга държава членка и там да получат съответното съдържание. Защото по-настоящем това може да се случи. понякога хората отиват да закупуват такова съдържание в друга държава членка, чисто и просто защото там е по-ефтино или за да избегнат плащането на данъци в тяхната държава. Ще трябва да помислим малко повече върху този момент, затова имаме някои опасения по изменение 14 на АУДЕ, където приканвате за по-голяма хармонизация. Къде точно искате да се включи това, което искате? Миналата седмица, когато комисаря беше тук, той каза, че иска да се че трябва да се направи разграничение между случаите, в които трябва да се ограничи наличността на дадено съдържание и лиценза. Благодаря ви за това, че сте включили моето изменение в компромисно предложение 3. Достатъчно дълго ли говорих, за да дойде представителя на комисията в залата? Чудесно. Maybe we could hear a little bit from the commission Нека да чуем тогава комисията и нейното мнение за компромисните изменения. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, ако съм ви принудила да говорите по-дълго, отколкото сте искали. Казаха ни, че а, избързвате малко, но не мислех, че толкова бързо работите. what we have seen so far from, from the work of INCO on от това, което сме виждали вече от работата на ИМКО по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Знаем, че сега трябва да се разгледат компромисните изменения и ИМКО всъщност сега ще подчертая тези моменти, които според вас са най-важни тези, които са свързани с свободното движение, на услуги. Преди малко ви чух да говорите за преносимост и трансгранично предаване на съдържанието. Необходимо е да намерим начин да засилим тези услуги, без да се налагат европейски лицензии. Ние сме съгласни, че това е необходимо, за да може да защитим съдържанието на цифровия пазар, но не и услугите, които са в интерес на заинтересованите страни и операторите в различните сектори. Вие сте разгледали някои от компромисните изменения. Интересна е позицията на комисията защото ние е, разбираме каква е идеята на доклада. Но има някои проблеми с изпълнението на директивата от 2011 година. Това няма да е един вид е, списък с желания на Европейския парламент, е, желание за това, което да направи европейския законодател. Знаете, че все още в комисията се води е, дискусия по този въпрос и нямаме окончателно решение. Та на този етап е, мога да правя само общи коментари. Ако има някакви конкретни въпроси от е, депутатите във връзка с прилагането на директивата от 2011 година, то тогава трябва да ви кажа, че комисията прекара доста време по, в работа по тази е, директива. И това е от мен за сега, освен ако не искате да ви кажа нещо по-конкретно. Thank you. Rapporteur, uh, would you like to make any comments? Thank you. Благодаря ви. Сега вършим думата на докладчика за коментари. Ще бъда съвсем кратка. Бих искала да благодаря на Европейската комисия. Както винаги не е лесно да се срами графика на работа в нашата комисия, но днес наистина доста бързо работим. Мисля, че ще успеем да постигнем компромиса, но компромиси, които вече бяха постигнати, мисля, че ще постигнем добри резултати. Разполагаме с необходимото време. Споделям притеснените изказани и от госпожа, госпожа председателя и от а, другите колеги. Благодаря ви за сътрудничеството. Надяваме се да сме свидетели на същото сътрудничество в комисия по правни въпроси, когато всички тези е, стотици изменения трябва да бъдат разгледани. Още веднъж благодаря ви на всички ви за сътрудничеството. Благодаря. Сега се връщаме на точка 9 от е, дневния ред. Становището по е, доклада към обикновен, е, към обикновен консенсус относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост план за действие на Европейския съюз. Докладчик отново е Катрин Стайлър. Това е доклад по собствена инициатива, който е изготвен от председателя на Комисията по правни въпроси, господин Свобода. Бяха внесени 39 изменения в нашата комисия и 6 компромисни изменения. Така че сега ще разгледаме тези изменения. Катрин, имате думата за встъпителното изказване. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност отново да кажа няколко думи за измененията внесени по моето становище да се прилагат на правата върху интелектуалната собственост. От последното изпълнение на проекта от доклада в комисията казах, че ще посетя службата за хармонизация на единия пазар. Проведох това посещение една седмица преди Страсбургската ни сесия, но минава много бързо и а, това посещение помогна да разбера по-добре какво се случва в обсерваторията, намираща се в службата с хармонизация във вътрешния пазар. Дадох си сметка за уменията, които имат хората, учителите в тази служба и колко важна е мястото на тази служба. Мога само да насърча колегите, които не са посещавали службата да го направят. Както предложих и миналото заседание ще бъде добре ежегодно да, пока, да каним по един представител на службата, на службата за хармонизация да вземе думата пред, пред нас. Има група за връзка на хубаво и другите колеги да са наясно за дейността, която се извършва в службата. А сега завършваме на компромисните изменения, както вече казахме, те са 6. Отново проведохме много ползотворна среща в Страсбург миналата седмица ще трябва да работим по някои от компромисните изменения, но все пак разполагаме с достатъчно време до идната седмица. Общо бяха внесени 39 изменения, достигнахме до 6 компромисни изменения и ми се струва, че всичките внесени 39 изменения от колегите помагат за разискването ни, но както знаете, разполагаме с много ограничен брой думи по изготвянето на този вид становища и е важно тук в нашата комисия да се случим върху прилагането на ПИС и да на комисията. За нас ще бъде, разбира се, много полезно да чуем мнението на Европейската комисия, съдържанието на компромисите и на становището в настоящият му вид. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем скоро ще трябва да ви напусна, защото трябва да обсъдим цифровата технология с Норвегия, Исландия и Лихтенштайн и е важно да вземем участие в тази среща. Благодаря ви. Роза, ще взема думата от името на докладчика ни в Сянка, която не може да присъства днес на заседанието. Тя ми спати имейл, в който ме помоли изрично да благодаря на Катрин за това много балансирано становище и съответното сътрудничество. За НБ беше важно да подчертаем, че прилагането на правата върху интелектуалната собственост е важно не само за да функциониране на е, вътрешния пазар, но че той играе важна роля в насърчаването на иновациите, креативността, способността и културното разнообразие. Също така трябва да се подчертаят опасните свързани с нарушаването на правата в интелектуалната собственост и авторските права, част на моите хора, които не винаги са наясно с последиците от този вид нарушения. Освен това, НП внесе две изменения, свързани с малките и средни предприятия, тъй като за тях са важни, са от важно значение е ясните и прости механизми за прилагане на правата в трудовна собственост. Както стана ясно на последното заседание на Кощите в Сянг в, в Страсбург миналата седмица, като цяло има общ консенсус между политическите групи по най-важните елементи и вече беше постигнато споразумение по някои от компромисите. Трябва да се направят още някои древни поправки по компромисните изменения, но Сабина Ферхайен твърди, че е убедена, че ще може да се постигне споразумение. Още веднъж благодаря на Катрин Стайлър за отличната й работа, както и на останалите политически групи за проявеното сътрудничество и докладчиката в сянко ще веднъж изразява съжалението си, че не може да присъства на днешното заседание. Благодаря ви. Да ни представя Аннелин. Какви размествания направим днес? А също вие сте докладчик в сянка по този доклад. Добре. Благодаря ви, госпожо председател. Подобно на предишната точка в дневния ред. Е, работим в лично сътрудничество с е, докладчика. От наша гледна точка, прилагането на правата на собственост е от съществено значение не само за творческите индустрии, но и за манифактурното производство. Това е друг отрасъл, който често пренебрегваме в дебата. Така че, може би трябва да сме наясно с този факт. Има разлики между нарушаването на правата за собствеността онлайн и офлайн. Много често хората много по-лесно разпознават нарушаването на ПИС извън интернет по-лесно и по-лесно ги приемат за нарушение, отколкото нарушаването на тези права в интернет. Така че трябва да имаме обща ще представа е, за нарушаванията и евентуалните санкции за хора, които нарушават правилата собственост, тъй като нямат достъп до необходимата им следния по друг начин. Като цяло много се радвам, че в плана съдействие на Европейската комисия се предлага подходът да следваме парите, т.е. не малки тръбните нарушители, обикновените граждани, а крупните нарушители, които печелят от този вид нарушения. Като цяло сме съгласни с по-голямата част от компромисните изменения. Имаме само един няколко проблеми. Първо, може би самото начинът по който се изгълпваме самото, самото компромисно изменение, защото от една страна твърдим, че искаме консултация, за което явно сме, сами си изготвяме изходите от тази консултация, без да сме чакали нейното повещане. Може би по-добре да чакаме, след като сме консултация, тъй като че сме много доволни. Um, thank you, Дита Шанцева. Дита Шанцева. Благодаря на докладчика също сме така задоволени от постигнатите резултати на заседанието, което бе проведено миналата седмица и мисля, че наистина ще постигнем консенсус. Практически всички изменения са в положителен дух. Сега няма да можем, разбира се, да подкрепим всичко, всички. Бих искал да спомена обаче изменение 36 относно европейския знак на вебсайтовете. Аз аз смятам, че подобни, подобни знаци могат наистина да вършат работа, когато имаме физическо изделие или продукт, но мисля, че в интернет това няма да свърши много а, работа, колкото до плана за действие, мисля, че би било добре да го обсъдим другата седмица. И сега от кое няма никоя. Сега давам думата на Джулия Реда от Зелените. Благодаря още веднъж на докладчика. Наистина близо сме до споразумение аз се радвам, че нашите изменения бяха взети предвид и са отразени в компромисните изменения. Бих искала да, да повторя и казаното от господин Долтон основ, относно обхвата на нарушенията и че всъщност интелектуалните права и авторските права са само част от това. А в плана за действие а, като че ли се набляга повече на патентите, на търговските марки и на всички нарушения, свързани с тях. И наистина смятам, че има така много балансирано отношение в това становище, колкото до компромисните изменения. Изменение 3 е така до да известен смисъл проблем. Ние го обсъдихме става дума за системата за предупреждение за потребителите. Това може да, примерно, да доведе до, до, до разпадане или до премахване на интернет връзката. Аз мисля, че просто това изменение трябва да не бъде а, включено в а, компромисно изменение в самия текст. А, мисля, че освен това можем да се съгласим с другите. Имаше и още един проблем, който обсъдихме на заседанието на а, докладчиците в Тянка. Става дума за изменение 30 с, относно е, ясната информация за носителя на авторските права. Защото, примерно, ако става дума за книга, на хартиен носител или нещо, имате е, нещо, което е отпечатано. Когато става дума за е, цифрово изделие, е, като, например, е, някаква снимка или картина, обикновено информацията не е със самото изделие и мисля, че може би трябва в, в, в да, да, да, да, да, да, се, да се включат а, тези, тези, тези, тези ден, данни в а, самото лого на а, цифровото, цифровия продукт. а не да се създава, да речеме, някаква централна база данни, която да съдържа обяснението, но мисля, че бихме могли да постигнем спор... съгласие и по този въпрос. По принцип би трябвало да имаме и а, докладчик от а, Европа за свобода и пряка демокрация. Някой друг иска да вземе думата, може би комисията. Благодаря, госпожо председател, много набързо. Не сме а, е, прегледали още компромисните изменения, но като ви а, е, из, като изслуша казаното от е, тук присъстващите, им, разбирам, че има доста добър консенсус. Може би трябва да се спра на две неща. 34-то изменение – и етиктирането или европейския знак. Просто искам да... че има, има, има, има все пак възможност да предприемем някакви дейности. Просто бихме могли все пак да информираме а, под, под, потребителите и мисля, че това е полезно. И както знаете, обсерваторията към службата работи по тези въпроси. При всички случаи това винаги е един добър начин за уведомяване. Не бих искал да няма недоразумение. Казахме, че в плана за действие се включват всички видове нарушения, включително и онези, които имат финансови последици. Колкото до малкото и средни предприятия, би било добре да се потърси някакъв начин и някакви механизми за посредничество за да може е, целия, цялата тежест да не пада върху малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря за коментарите, свързани с възнаграждението. Наистина много е важно да ни преповтаряме нещата, когато това е ненужно, но пък и да а, направиме необходимите уточнения, когато става дума за нарушенията. И сега отново, Кетрин, давам ви думата за заключение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията и на докладчиците в сянка. Е, комисията наистина наблегна на малките и средни предприятия и достъпа и начина по който те биха могли, те спазват а, е, правата. Благодаря на колегите за това, че постигнахме съгласие по 6 компромисни изменения когато навлезахме така в същината на въпроси, е, си дадах сметка колко е важен този проблем не само за моя избирателен район, но и за целия, е, за всички потребители от Европейския съюз. Така че смятам, че наистина тези мерки трябва да се прилагат колкото се може по-бързо и колкото се може по-стрикно, за да има наистина финансова възвръщаемост. Благодаря на колегите. Може би другата седмица отново ще се срещнем за да гласуваме. Така приключваме с работата за днес и продължаваме утре в 9 часа. Надявам се, че ще можем да започнем на време и да вървим по дневния ред.